Now, is it fixed? Is it okay? Сега всичко наред ли е? Добре, благодаря. Техниката очевидно работи. Както казах, предстои ни извънредно заседание на комисията, паралелно с пленарната сесия. Благодаря ви за присъствието. Нека да действаме бързо. Предстоят ни няколко гласувания. На първо място подгответе си картите за електронно гласуване. Да са под ръка. Да ви кажа за какво става дума. Предстоят няколко гласувания. Второто ще е по силата на член 214 от правилника на парламента. Успорена е препоръката на координаторите от политическа група. Става въпрос за включването в програмата на комисията Либе. Включването на Комитета за защита на Каталуния като терористична организация. ЕКАРЕ усполвърва това решение и иска тази организация да не бъде включена. Това е тяхно право. Така че трябва да гласуваме дали тази препоръка на координаторите да бъде прията или не. Но преди това ще се вземем с основната точка от дневния ред, а именно гласуване на кандидатите по Европейски надзорен орган за защита на данните. Вчера имаше изслушване, трима кандидати, изслушахме ги, както си му е реда езиковия режим. Всички езици без харватски, латвийски, датски, галски, малтийски. Те ще бъдат налични само в така наречения пасивен режим. По силата на член 53 от регламента за ЕНОЗД трябва консенсус, консенсус, обща позиция между съвета и Европейския парламент Ако няма, трябва да се проведат преговори. Това се случва в миналото. Напърво да видим дали има консенсус. Да видим какъв ще е резултат от гласуването, което предстои. То ще е електронно и тайно. Електронно и тайно. И така, подгответе си картите. Има три бутона, обичайните три бутона. Да, въздържал се, не. Но този път левия бутон, бутона вляво, е за господин Ендре Забо. Средният бутон за господин Войчех Виверовски, а десния за Ян Падова. Разбрахте ли? Левия бутон Шабо, средата Виеворовски и дясно Падова. Гледайте да не сбъркате бутона. Ако имаме равен брой гласове между кандидатите, ще пристъпим към ново гласуване, тъй като трябва да изберем един кандидат, за да решим кой от тях предпочитаме, за да съобщим тази информация на председателския съвет. Ако има равен брой гласове, ще проведем второ гласуване. Ако не, първият е този с най-много гласове. Разбрахте ли? Сега пристъпваме към гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Всички. ЕНП имат един глас повече. Изглежда. Сега като че ли бройката излиза. Край на гласуването да видим. Как мина? Три гласа за само. Десния бутон 25 Падова и 36 Вьеворовски. Това е резултата. Пристъпваме към второто гласуване. Следващия етап е да се напише писмо до председателския съвет и председателя на парламента с което ги информираме за резултата от гласуването. За да се постигне консенсус с съвета. А сега гласуваме искането на ЕКАРЕ. По процедурен въпрос ли? Ферфест? Ние не виждаме какъв е резултат от гласуването на екрана. Вие го прочетохте, но не може ли да бъде показани на екрана? Резултатът от гласуването бе съвсем ясен. На първо място е господин Вивировски, на второ място е господин Падова и на трето господин Сабо. Резултатът е съвсем ясен. Това е. Имаме процедурен въпрос. Последваща точка. Кой ще повдигне процедурния въпрос по следващата точка? Вие ли? Госпожа Рива, заповядайте. Благодаря. Първо. Не се отчита решението на координаторите. Решенията на координаторите трябва да се зачитат в Каталония няма терористична група. Решението на съда е съвсем неоснователно и това е посочено от международни организатори, организации. Мисля, че демонстрациите имаха масов характер, но те не са терористични прояви. Говорим за хора от всякаква възраст. Това не са терористи. Госпожо Рива, ако обичате, когато се повдига процедурен въпрос, казва председателя, трябва да визирате точката от правилника, която е свързана с процедурата. este voto decir nuestro punto de vista. No, no, sí, sí, ha, disfrutado de un minuto para exponer su punto de vista, pero solo sugiero que cuando se levante la mano, I'm only suggesting that when it comes to a point of order, when it comes to a point of order, you actually make a point of order, which is calling our attention. Повдигате ли подставен въпрос или просто не обръщате внимание на правилника, който трябва да се следва от комисията? Тоест, нямате нищо по същество по темата и по основателността на темата. Сега всичко наред ли е? В момента има разследване който касае тази организация защита на републиката, да се види дали е терористична. Добре, нека да гласуваме, казва председателя. Предстои ни съвсем ясно гласуване. Имаме препоръка на координаторите да се отвърли предложението на ЕКАРЕ. Но ЕКАРЕ има право да поиска гласуване в комисията Либе. Това е тяхно право и ще гласуваме. Въпросът е следния. Тези, които са за препоръката на координаторите да не се включва тази точка в дневния ред, трябва да гласуват с плюс. Тези, които не са съгласни с препоръката на координаторите и подкрепят искането на ЕКАРЕ за гласуване, гласуват с минус, против. Т.е. гласува с плюс или минус. Или въздържали се, добре. Разбрахте ли? Ясен не бях. Госпожа Канкой, по процедурен въпрос ли е? имам въпрос. Нямам представа как се гласува плюс или минус на полута, ако може да обясните. Плюс е левия бутон, минус десния, не средния. Средния въздържал се. Плюс левия бутон, минус десния. Въздържали се средния. Сега разбрахте ли? Всичко ясно ли е? Добре. А сега да пристъпим към гласуване. Моля, гласувайте. Now the vote is closed. Край на гласуването. Препоръката на координаторите се приема. С това приключваме. Това бе последното гласуване. Следващото заседание. Само последно да кажа. Следващото заседание е на 2 декември от 3 часа след обед. 2 декември, следващата седмица. Благодаря на всички. Приятен ден!